И така, колеги, имаме много дълго гласуване. Нека ви помоля да се организираме добре, защото поне два часа и половина ще гласуваме. Но така е, преди вакансията може да го направим. Така ще приключим работата си с успех. Още веднъж пробно гласуване. Защото някои от вас смениха местата си. Once again, I open the vote. Please press the button. I... И така, моля, гласувайте. Hello, hello. Okay. Please vote. and I close the vote. I think that the system works. И така, мисля, че системата работи. Това е добре. И така, най-напред. Доклада за киберсигурност. Госпожа Ангелика Ниблер е докладчик. Искате ли думата? Благодаря, господин председател. Просто Искам да благодаря на всичките колеги, на всички политически групи за доброто сътрудничество през последните седмици. Постигнахме добри компромиси. Благодаря на всички. Благодаря на секретарията. Без него нямаше да постигнем компромисите, които постигнахме. Благодаря за работата по това много важно досие. Надявам се на положителен резултат при гласуването. Благодаря, госпожо докладчик. Всяко заседание вече трябва да започваме с благодарности към секретарията. Абсолютно съм съгласен, секретарията много ни помага. И така, да продължим с гласуването. Либо едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 238. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 25. За против, въздържали се, прието. 239 за, против, въздържали се, отхвърлено. 240 за, против, въздържали се, отхвърлено. Имко 32 за, против, въздържали се, прието. 240 за, против, въздържали се, отхвърлено. 243 за, против, прието. Компромис 3 за, против, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Пети компромис за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, 6 и 7, 6 и 7 компромис, гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, <clears throat> да. Компромис 8, искате да кажете нещо? Процедурен въпрос. Господин председател, господин председател, много сте бърз. Моля, Изчаквайте ни малко, съвсем малко по-бавно, ако обичате. Им, има май технически проблем. И така, благодаря ви, ако гласувате малко по-бавно. Um, 8. Компромис 8. За. Против въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 360 за, против, въздържали се, отхвърлено. 361 или бе 50. Тези две изменения – 361 или В50. За. Против. Въздържали се. Прието. Имко 51 за. Против. Още веднъж. Имко 51 за. Против. Нека проверим. I close the vote. Край на гласуването. Един от социалистите е в повече. Uh, one SND too many, once again. SND. Okay. That's okay. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. И така, гласувахме имко 51. Бюджет 10 за, против. Нека проверим. Край на гласуването. Прието. 45-то изменение за. Против. Въздържали се. Прието. 364 за. Против. Та, това изменение пада, защото е прието 45-то. И така, 363-то пада. За. Не, 363-то гласуваме. Нека проверим. 364. Извинявайте, 364-то гласуваме. Край на гласуването. Отхвърлено е. 365-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 366-то за. Против въздържали се, отхвърлено. 367 за, против. Нека проверим. 367. And I close the vote. Rejected. Отхвърлено. 368 за, против. Въздържали се, отхвърлено. 369 за, против въздържали се, отхвърлено. 370 за, против, въздържали се, отхвърлено. Имко 53 за, против, въздържали се, прието. Имко 54 за, против, въздържали се, прието. Имко 55 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 371 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 372 за. Против. Проверка. 372. 372. I close the vote. Accepted. Прието е. 374. <clears throat> За, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим. Край на гласуването. SND, you, you didn't raise the hands. Колегите от е, социалистите и демократите не си вдигат ръцете. 375 за. Против. Въздържали се, нека проверим. I close the vote. Rejected. IMCO 56 in... Отхвърлено. Имко 56 за. Против. Въздържали се. Проверка. And I close the vote. Край на гласуването. Прието. 376 за, против, въздържали се. Нека проверим. I close the vote. Rejected. Отхвърлено. 377 за против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 48 изменение за, против. Проверка. Проверка на 48. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. 391 за, против, въздържали се. Проверка. 391. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 392 за, против, въздържали се, отхвърлено. 393 със Имко 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. Бюджет 12 за, против, въздържали се, прието. Либа 53 за, против, въздържали се, прието. 394 за, против, въздържали се. Проверка. I close the vote. Rejected. Отхвърлено е. Бюджет 13 за. Против. Въздържали се. Прието. Бюджет 14 за. Против. Въздържали се. Прието. 395 за. Против. Въздържали се. Прието. 396 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Бюджет 15 за против, въздържали се. Прието. Бюджет 16 са против, въздържали се. Отхвърлено. 397 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 399 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Компромис 12 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. 16 компромис за, против, въздържали се, прието. Изменение 5, 3, 4 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. 549 за, против, въздържали се, прието. Пет пет седем пет пет девет за против отхвърлено. 560 за. Против. Проверка. 560. Край на гласуването. Прието е. Имко 96 за, против. Още веднъж. Имко 96 за, против. Проверка. Край на гласуването. Прието. Две изменения, 563 и 564. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се отхвърлено. 565 за, против, въздържали се отхвърлено. 566 за, против, въздържали се отхвърлено.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 Because you don't raise your hands. Може би е наистина прекалено бързо, защото не вдигате ръце. 83 за. Против. Въздържали се. Прието. 570 за. Пр... Минаваме направо към Либет 62 защото 83 беше изприето. И преминаваме към Либе 62. Всички останали падат. И така, Либе 62 за. Против. Въздържали се. Прието. 574 е. за. Против. 1 въздържали се прието, 575 за, против, въздържали се отхвилено, 576 за, против. Нека проверим. Проверка на 576. Край на гласуването. Отхвилено. 84 за, против, въздържали се. Проверка 84. Край на гласуването. Прието е. 578 за, против, въздържали се, Отвелено. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. 585 <coughs> за 586 за, против, Въздържали се. Отхвърлено. 587 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 588 за. Против. Въздържали се. Прието. Имко 103 за. Против. Въздържали се. Прието. 589 за. Против. Въздържали се. Прието. 590 за. Против въздържали се, отхвърлено. 591 за, заедно с Симко 104. За, против, въздържали се, прието. 89. За. Против. Въздържали се. Прието. 593 и 105. За. Против. Въздържали се. Прието. Трите изменения 594595 и 106 нинко. За, против, въздържали се, прието. 596 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против. Нека проверим. 107. Край на гласуването. Отхвърлено. Либа 64 за. Против. Въздържали се. Прието. 597 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 598 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Имко 108 за. Против. Въздържали се. Прието. Добре. Проверка на 108. OH. I close the vote. Is accepted. 599 in favor. 599 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Имко. 109 за. Против. Въздържали се. Прието. 600 за против, въздържали се, прието е. Имко 111 за, против, проверка. I close the vote. Rejected. Отхвърлено. 602 за, против. Приятел. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Прието. 604 за. Против. Въздържали се. Прието е. 606 за. Против. Проверка. And I close the vote. Rejected this time, quite clearly. 607 in favor. 607 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 90. За. Против. Прието. 113 на Инко. За. Против. Въздържали се. Прието. 608. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 20 за. Против. Въздържали се прието. 618 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 619 за. Против. Прието. Компромис 20 бис. За. Против. Проверка. Компромис 20 бис.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 Abstention accepted. 625 за, против, въздържали се, прието. 626 за, против, въздържали се, прието. 627 за, против, въздържали се, прието. 628 за, против, въздържали се, прието. 629 за, против, въздържали се, прието. 630 за, против, въздържали се, прието. 630 за, против, въздържали се, прието. Имко едно за, против, въздържали се, прието. 93 за, против, въздържали се, прието. 94 за, против, въздържали се, прието. Имко 3 за, против, въздържали се, отхвърлено. 95 за, против. Проверка. Проверка на 95-то. And I close the vote. It's rejected. It is rejected. Отхвърлено е. Sorry. Um, uh, 96 in favor. 96 за. Против. Въздържали се. Прието. Бюджет 1 за. Против. Въздържали се. Прието. 2. И, идентични. Имко 4 или 3. За. Против. Въздържали се. Прието. Бюджет 2 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 23 за против въздържали се прието 103 за, против въздържали се прието 104 за, против въздържали се отхвърлено 105 за, против въздържали се прието 106 за, против въздържали се отхвърлено 107 за, против въздържали се прието Инко 7 за, против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, прието. Либо 6, за, против, въздържали се, отхвърлено. 109 за, против. Нека проверим проверка на 109. Rejected. Отхвърлено. Бюджет, бюджет 3 за, против, въздържали се, отхвърлено. 110 за, против, въздържали се, прието. Имко 11 за, против, въздържали се, прието. Липа 7 за, против, въздържали се, отхвърлено. 111 за, против, въздържали се, прието. Бюджет 4 за, против, въздържали се, прието. Либе 9 за, против, въздържали се, прието. 112 за, против, въздържали се, прието. Едно за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, прието. 114 или 50 за против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, отхвърлено. 116 за, против, въздържали се, прието. 117 за, против, прието. Бюджет 5 за, против, въздържали се, отхвърлено. 118 за, против, въздържали се, Проверка. 118. And I close the It's accepted. Прието е. Второ. За. Против. Въздържали се. Прието. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 120 за. Против. Въздържали се. Прието. 121 за против, прието. Либе 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. Трето за, против, въздържали се, прието. 120 за, против, въздържали се, прието. 123 за, против, прието е. е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 139 за, против, въздържали се, отхвърлен. 140 за, против, въздържали се, прието. Изменение 7. Защото 138 бе прието. И така, изменение 7. За. Против въздържали се, прието. 141 за, против, въздържали се, прието. 142 за, против, прието. 143 за, против, въздържали се, прието. 144 за, против, въздържали се, прието. 145 за, против, въздържали се, прието. 146 за, против, въздържали се, прието 147 за, против. Проверка. Проверка на 147. And I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 148 за, против. Проверка. 148. Проверка на 148. Край на гласуването. Отхвърлено. 149 за. Против. Въздържали се. Прието е. 155 за. Против. Въздържали се. Прието. 156 за. Против. Прието. Имко 3 на 13 за. Против. Имко 15, извинявайте. Имко 15 за. Против. Проверка. Проверка на Имко 15. Me, maybe. Okay. I close the vote. It's accepted. Прието е. 164 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 165 за против, въздържали се, прието. 166 за, против, въздържали се, прието. Имко 16 за, против, въздържали се, прието. 167 за, против, въздържали се, отхвърлено. Имко 17 за, против, въздържали се, прието. Имко 18 за, против, въздържали се, прието. Прието 168 за. Против. Прието 169 за. Против. Прието 11 изменение. За. Против. Прието 170 за. Против. Въздържали се. Прието 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 171. Добре, проверка на 171, моля. Idea to check from time to time. Хубаво е да проверяваме от време на време. Край на гласуването. Отхвърлено е. 172 за. Против. Въздържали се. Прието. 173 е. за. Против. Въздържали се. Прието. 174 за, против, въздържали се, отхвърлено. Либе 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. Имко 23 за, против, въздържали се, прието. 181 за, против, проверка. Проверка на 181. I close the vote. Край на гласуването. Uh, Прието. 14 <clears throat> <clears throat> за, против, въздържали се. Прието. 104 за, против, въздържали се. Прието 186 за, против, въздържали се. Прието 187 за, против, въздържали се. Прието. 188 за, против, въздържали се, прието. 190 за, против, въздържали се, отхвърлено. 199 за, против, прието. Имко 25 за, против, прието. 192 за, против. Нека проверим. Проверка на 192. Край на гласуването. Отхвърлено. Имко 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 193 за. Против. Въздържали се. А трябва да проверим. 193. And they close the vote. Отхвърлено. 194 за, Против. Въздържали се. Прието. 195 за. Против. Проверка. Проверка на 195. Край на гласуването. А, отхвърлено. 196 за. Против. Въздържали се. Прието. Имко 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 197 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. И така крайното гласуване на проекто доклада, така както е изменен. Гласувайте електронно, моля. And I close the vote. overwhelming majority. Чудесно. Поздравления за докладчика. Сега гласуване за мандат според правило 69C. Моля, гласувайте. И край на гласуването. Отново подкрепено с мнозинство. Чудесно и поздравления за госпожа докладчицата. Благодаря на всички вас. Благодаря на докладчиците в сянка, на докладчицата. Благодаря за вашата, вашия ангажимент. Благодаря на цялата комисия. Киберсигурността е – много важен въпрос. Сега преминаваме. Това е окончателното гласуване преди окончателното гласуване на пленарна сесия, което ще бъде през следващия октомври. Искам да благодаря на всички политически групи за изключително доброто сътрудничество, на което се радвахме. Докладчиците в сянка, асистентите, разбира се и моя асистент. Искам да благодаря и на Питър Тръмп конкретно, още един асистент от секретарията. И освен това искам да отправя благодарности към нашия председател. Трябва да кажа, че той доказа, че е в отлична форма в, по време на 8-те дълги триалога. Много ти благодаря, Яржи. Благодаря много уважаема госпожо докладчик. Все по-добре се чувствах след всяка среща на триалога, особено в 5 сутринта. Чудесно вече. Може директно да отиде човек и да гледа по телевизията нещо, като да речем футболен матч, който е от преди няколко часа. Чудесно беше. И сега. Пилар. Темата е Европейски кодекс за електронни съобщения – много сложни бяха преговорите. 8 заседания три страни проведохме, трилози. 3 по 4-5 часа. Последният трилог беше 9 часа. 12 се чува допълнение от госпожа Кастиовера. Много сложни, като да речем рамковата програма и други теми. Така че трябва да сме готови като комисия ИТРЕ. 8 трилога, много трудни, Благодарим на българското председателство. Те много постигнаха, а и предишното председателство също. Всъщност три председателства заедно участваха в преговорите с Европейския парламент. Гласуване по а, преработения текст. А, постигнат по време на триалога по правило 69F. Начало на гласуването. Край на гласуването. Чудесно голямо мнозинство. Благодаря много. Поздравления за госпожа докладчика и за всички докладчици в сянка. Беше наистина чудесен резултат, който не беше лесно да се постигне. Достъп до спектъра, например. Това е изключително важно, както знаете. Много е важно. сега към следващото гласуване. Орган за европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Колегата Евжен Тошеновски беше нашият докладчик. Процедурен въпрос. Имате думата, господин Тошеновски. Колегум, скиновим, stínovým zpravodajům, chtěl Искам да отправя благодарности към колегите. На първо място колегата Пилар де Кастио, защото беше много важно да остане връзката между тези две досиета. В същото време искам да благодаря и на нашия секретариат за отличното сътрудничество. Много сложен технологичен а, файл беше това. Много сложно беше за нашите асистенти да поддържат връзката между двата, двете досията. В същото време искам да благодарим на Европейската комисия, която ни помогна да стигнем до технически компромиси и да направим така, че да се постигнат всичките тези компромиси. Благодаря, че останахте до 3 през нощта с нас. Не беше лесно, но считам, че това беше едно отлично постижение. Още веднъж големи благодарности за Пилар. Благодаря. Тези две досиета наистина бяха много важни и бяха приключени едновременно в рамките на една тристранна среща и двата регламента бяха приключени, както казах, на време. Много добра работа и много благодаря за нея. Сега към електронното гласуване поименно по постигнатото споразумение по време на тристранните срещи. Начало на гласуването, край на гласуването. Един от НПФ повече. Съжалявам. Сега вече всичко е наред. Голямо мнозинство. Благодаря много. Поздравление към докладчицата още, докладчика още веднъж и към всички докладчици в сянка. Преминаваме към следващата точка енергийна ефективност. Ще гласуваме по предварителното споразумение и процедурен въпрос. Знаете, че имахме двама докладчици. Мирослав Похе, по-рано беше Герек, но тъй като сме демократичен парламент, когато е необходимо, могат и двата докладчици да се изкажат. Мирослав, ако вие искате, възможно е, но ето и Едвард. Имате думата. Благодаря, господин председател. Процедурен въпрос. Искам гласуването да се отложи. Причината е, са между институционалните преговори. Текста трябва да се подобри. Ето моите мотиви. Текстът, посветен на регла... текстът на регламента за енергийна ефективност е резултат от работата в една цел. И е економия на енергия, а не енергийна ефективност т.е. енергийната ефективност не, пристъп, не присъства като мотив навсякъде, където регламента трябва да се промени с оглед на енергийна ефективност и е, економия на енергия трябва да се коригира. Това се отнася както за точка 3 4 от регламента, така и за заглавието. Мнозина объркват економия на енергия и енергийна ефективност, но не едно и също. Например, 32% економия на енергия енергия, заложена като цел, съвсем не означава, 32% по-висока енергийна ефективност до 2030 година. Но това са различни неща. А, важно, много е важно какви, как се изразяваме в законодателството когато работим, трябва да осъзнаваме какво правим и какви са последствията. Това объркване на понятията може да означава, че в веригата за прехраната отпадат първите три елемента и остава само пазар. Благодаря. Попроше sprawozdawcę, kolegę Mirosław. Добре, ще помоля колегата Мирослав Похе да вземе думата. Thank you, Jersey. Good morning, colleagues. Uh, you know, it is a bit difficult for me to uh, to somehow Здравейте, колеги. Малко ми е трудно с господин Пирък да обсъждам, защото той е член на групата на социалистите и демократи, щетите, но виждам голямо мнозинство сред членовете на комисията, сред докладчетите в Сянка. Трябва да им благодаря за изключително трудната работа, цялото време, което посветиха и в офисите, и заедно по срещите. Много трудна беше работата. Накрая на юни най-накрая успяхме да постигнем споразумение. Мисля, че веднага можем да гласуваме днес, защото е одобрено от съвета, от комисията и от всички докладчици в Сянка. Искам да благодаря на всички тях и искам да благодаря на комисията, особено господин Ристори, за неговото ясно а, участие и позиция през цялото време, по време на целите диалози. И не на последно място на българското председателство искам да благодаря за това, че участваха. Благодаря много и можем да гласуваме вече. Благодаря много. Разбирам, че това е предложение на нашия докладчик, нашия е, господин Похе, да е, гласуваме. Аз е, го разбирам като предложение докладчик. И ако мога да кажа в протокола, ще има предложение което беше споменато от господин Керек, както е обикновено в нашето заседание. Господин Герек също ще бъде включен в протокола. Искам сега да ви подкрепя, Мирослав, защото вие още веднъж споменахте Европейската комисия. Това направи Ангелика Ниблер и Пилар и Евжен и вие също споменахте, защото комисията много ни подкрепи. За това много ви благодаря за тази дейност и за всички следващи точки, които а, имате тук за гласуване, защото представителите на Европейската комисия са тук сред нас. Не всички. А, генерални директори, но двама от тях са тук сред нас и комисарите участват съвсем редовно. И това е от изключителна полза за преговорите ни. Затова ви подкрепям аз всички вие докладчици, защото вие споменахте, че участието на Европейската комисия, генералните директори, комисарите много е от полза. Енергийна ефективност е следващото гласуване по правило 69F. Начало на електронното гласуване. По именно гласуване. Край на гласуването. Голямо мнозинство. Много ви благодаря. Приехме временното споразумение следствие на междуинституционални преговори. И сега към точка 15 насърчаване на използването на енергия на възобновяеми източници. Преработен текст. Хосе Бланко Лопес е докладчик. Искате ли нещо да кажете? Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателя на първо място за това, че води тези преговори толкова добре. Благодаря и на Елвира от секретарията, която толкова добре работи с нас. Също Кели, Анкел Тамборадо, всички палама, които са докладчици в Сянка. Благодаря и на техните екипи и асистенти, защото работихме в една сфера на доверие и сътрудничество. В такъв дух. И искам да благодаря също на Крис и моите асистенти Антон и Павел, които работиха от мое име. Благодаря на комисията, комисаря Канята и неговия екип и по-конкретно Паула, Антонио, Франческо, Ана Хея в, е, от екипа на комисията. Мисля, че много а, градивно работихме, имаше взаимно доверие и за това стигнахме до успех в нашите преговори и сега сме наистина в предните линии на борбата с климатичните промени. Европейския парламент е достатъчно напредва своите задачи и в преследващата среща на високо равнище ще мога да ще можем да кажем, че сме си свършили работата. В логистичен въпрос. Имаме доста гласуване. Не е нужно, ако може най-любезно да се обърна към докладчиците, излишно е да се правят такива речи в стил Оскар, приемане и благодарене на дълги списъци от хора. Председателят може би все пак това е награда като Оскар а, за нас. А, съгласен съм. Може би сте прав, но какво да правим? Сега към гласуване за енергията от възобновяеми източници. Добре, добре. Нямаме други награди в цялата ни работа. Това е Хосе Бланко Лопес а, с гласуване относно временното споразумение следствие на междуинституционални преговори, правило 69F, начало на електронното поименно гласуване. Край на гласуването. Един от SND е в повече. Сега вече всичко е наред. пълно голямо мнозинство. Благодаря. Всичко това трябва да се повтори като гласуване в пленарна зала след празниците. Ясно е. Така е. Уважаеми приятели, кратка почивка в нашата усилена работа фантастично, но не твърде вълнуващо. Сега към много сериозно гласуване по около един час да сме готови за това. Нашият докладчик Якоб Далунде стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства. Много гласуване има този път. Ще отнеме време. Да започваме. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. Компромис H. H. Изменение 1, 2, 3. Извинявайте. Изменение 1, 2, 3 преди компромисите също трябва да се гласуват. 1, 2, 1-3-2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10. Електронно гласуване, защото трябва да го проверим както трябва. Компромис 10. Край на гласуването. Приема се. Добре. И така, директно преминаваме към изменение 17 и изменение 4 заедно. За 17 и 4. Отново. 17 и 4 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1-5-4, 1-5-6. За, против, въздържали се, Отхвърля се. В случай на отхвърляне преминаваме към 155 за против въздържали се приема се този път. Сега компромис 11 за, против, въздържали се. Да проверим. Ще бъде близко гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Гласуваме и тук електронно. Моля, гласувайте по компромис 9. We vote compromise 9 and I close. Край на гласуването. Приема се. И сега към 177. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 178. За. Против въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се. Да проверим. 179. And I close the vote. Rejected. Край на гласуването. Отхвърля се. 110 за, против, въздържали се. Отхвърля се две изменения заедно. 20 и 182 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Проверяваме електронно двете изменения. Край на гласуването. Отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 4 изменения заедно. 21, 184, 11 и 101. За, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, Не е ясно. 185. Край на гласуването. Отхвърля се. 186 и 187 заедно за, против. Да проверим. Two amendments together. I close the vote. Край на гласуването. Две изменения. 189-190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отново 2, 191-192 за, против, въздържали се, да проверим. Не е ясно. Край на гласуването. Rejected. Rejected this Compromise 2 in favor. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Две изменения. Заедно. 206, 207 заедно. 208 за, против, въздържали се да проверим. I close the vote. Accepted. Three amendments. 23. 23, 29, 9, първата част и 12 за, против, да проверим. Съжалявам, трябва да проверим още веднъж. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега сме към 4 изменения заедно. 213, 214, 215, 216 заедно. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим отново. Съжалявам. And I close the vote. Край на гласуването is rejected. 217 uh, in favor. Against. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 220. 220 за. Против. Въздържали се. Приема се. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, it was a few pages before amendment 153 and 1. Yes, I put it on the list. Good, yeah. So all of them, uh, six of them fall. Six. Шест изменения отпадат и така стигаме до 223 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 225 за. Против. Въздържали се,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 230. Край на гласуването. Отхвърля се 231 за. 231 за. Против. Въздържали се. Я да проверим. Two. Oh, well, it was the same, yeah. yeah. So it's, yeah, so it's, so it's rejected. Is Отхвърля се, отхвърля се. Извинявайте. 231 и 200 и 30 са идентични. Значи се отхвърлят 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Правилно, значи, така беше. 233 за, против, Отново. 2, 3, 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230. Извинете. 240. За. Против. Да проверим. 240. Край на гласуването. Четири изменения. 241, 242 103, каза председателят за, против, да проверим. Пет изменения гласуваме заедно. А, от 241 до 103. Край на гласуването. Отхвърля се. Две изменения т.е. три изменения. 244, 45 и 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, да проверим. 247. Край на гласуването. Отхвърля се. 248 за, против, въздържали се. Няма ръце. Никой не може да реши. Нека да гласуваме електронно. 248. Край на гласуването. Приема се. Може би трябва да промените ръката, защото само една ръка може би ви заболява и може да си смените с другата и да ви е по-лесно да гласувате за следващия поне един час. 249 са против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за против. Хм. Да проверим електронно. Компромис 5. Да проверим. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 2, 5, 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за. Против. Да проверим. 258, that's right, 258. Точно така, 258. Край на гласуването. Приема се. 259 за. Против. Същото е да проверим. Близки бяха резултатите. 259. 259. Край на гласуването.

Приема се компромис 6. Да гласуваме електронно. And I close the vote. Край на гласуването. Шест. девет за, против, въздържали се. Трябва да проверим. And I And I close the vote. Край на гласуването. Сега към 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против. Да проверим. 27. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12 отпада. И сега преминаваме към компромис 7. И трябва да гласуваме електронно. Компромис 7. Гласуваме. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 200. 82. За, против, моля да проверим електронно. 282. Електронна проверка. Двеста осемдесет и четири за. Против, въздържали се, никой не си дига ръката. Значи да проверим. 284. Край на гласуването. А, 285 за, против, въздържали се. Проверяваме, моля. Край на гласуването. 286 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две изменения. 287 и 96 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Две изменения. края на гласуването. За 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208... 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 и 31 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 32 за, против, въздържали се, не знам. 32. И сега няколко изменения заедно. 200 до 114. 8 изменения заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Следва 6. 33, 308, 34, 35, 348 и 36 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега към към пет изменения заедно, но всички те отпадат, защото изменения 154, 156 и 157 отпаднаха. Затова преминаваме към 329. 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. за, против. 332. 331, извинявай, 331. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Добре беше да проверим. 331. Сега направо към 7 изменения заедно, но всички 355 до 367 отпадат, защото едно 56 и 1,57 не бяха измен, а, прияти. Сега следва гласуване по 362. 362. За. Против въздържали се да проверим. Съжалявам. Край на гласуването. Отхвърля се 364 за, против, въздържали се. Отхвърля се 370 за, против, въздържали се. Отхвърля се 374 за, против, въздържали се, от... приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 и 44 заедно за, против, въздържали се, да проверим. Две изменения заедно, 40 и 44. Край на гласуването. Приема се 45 за, против, въздържали се. Отхвърля се 46 за, против, въздържали се. Отхвърля се 47 за, против, въздържали се. Приема се 47, не, 48 за, против, въздържали се. Приема се 50 за, против, въздържали се. Приема се 51, 52, 53 отпадат. Сега сме на изменение 3 за, против, въздържали се, приемат се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 и 62 отпадат. 60 за 62 и 61. Председателят обсъжда със секретарията. Окей. Окей, maybe, maybe the rapporteur could, could maybe also say something if you are ready for that. So amendment 61. Изменение 61. Гласуваме го. За. Против въздържали се, отхвърля се. 62 за, т.е. 62 отпада, 60 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 71 отпада. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 и 73 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, да проверим. 74. 74. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се 77 за. Против. Въздържали се. Приема се 78 за. Против. Въздържали се. Приема се 75. 80 за, против, въздържали се. 80. Да проверим. СНД изобщо не са гласували. С 80 гла... край на гласуването, да, естествено трябва да вдигнете ръка. Направете го. 82 за против, въздържали се, отхвърля се. 84, 83, изменение 7, всички те отпадат. По подобно правило, да, така. Три идентични изменения. 8, 86 и 87. За. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 4 изменения от 9 до 91. За. Против. Да проверим електронно. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлят се. Десет и три за. Против въздържали се. За. Значи приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4а за, против, въздържали се, приема се. 100 и 118 за, против, въздържали се. Я да проверим електронно. 118. Край на гласуването. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Докладчика има процедурен коментар. Заповядайте преди окончателното гласуване. Господин Далунде. Благодаря, господин председател. От името на докладчиците в Сянка имаше молба за минута-две обсъждане в групите, тъй като беше много сложно гласуването. Благодаря. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря. Две минути почивка. Две минутна пауза преди окончателното гласуване, както е обичайно при наличие на такова предложение от политическите групи. Извинявам се, трябваше да си поръчам кафе, иначе нямаше да издеяня. За всички. За всички разбирам да се поръчат. Добре, ще се опитам. Следващия път, следващата пауза, сега, в окончателно гласуване. Моля за електронно гласуване. Моля, гласувайте. Final vote. Гласуваме на окончателния текст за доклада на Якоб Далунде. Обявявам край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Окей. Okay. Uh, Благодаря много, приятели. Продължаваме с следващия доклад, проекто доклад на госпожа Ребека Хармс. Приятели, нямаме много време. В в 12.30 превода ще прекрати и а, а, имаше един вид декларация съвсем накратко от името на нашите пред, преводачи. Така че да ги изслушам. Уважаеми депутати, искаме да ви уведомим, че днес е 36-я ден на протестните ни действия, поради наложените ни несправедливи условия на труд. Поради това преводът ще бъде преустановен веднага след официалния край на заседанието 12.30. Ние отговаряме за това заседание, така че работата няма да прекрати, но Uh, така, в, в, в обобщение с думи прости 12 и и трябва да приключим. Не знам ще успеем ли, до много работа ни чака. Госпожа Ребека Хармс, програма за изследвания и обучение в Европейската общност, комю... общност. 17 за, против, въздържали се. Едно 3 за, против, въздържали се, приема се. 1.32, 1.33 е, за, против, въздържали се, две изменения, е, тъй като 1.31 бе оттеглено. Гласуваме за две изменения. Приема се и двете Едно три, седем за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1-3-5 за, против, въздържали се. Нека да, да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се 1, 3, 4 за против, въздържали се, приема 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, 8 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, приема се 20 21 за, против, въздържали се при 21, 4, 1 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 1, 4, 3 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 143. Преустановявам гласуването. Отхвърля се 1-4-2 за против въздържали се. Отхвърля се 1-4-5 за против въздържали се. Отхвърля се 23 за против въздържали се. От 1-4-6 за против въздържали се. Нека да проверим 146. Моля за електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме разделено 1-4-7. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Част втора. Край на гласуването. Отхвърля се. 149. За, против, въздържали се. Приема си 148 за, против, въздържали се. Приема си 1 150 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 150. Край на гласуването. Приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се 24 за, против, въздържали се, отхвърли се 152 за, против, въздържали се, Отхвърля се 153 за против въздържали се приема се 154 за против въздържали се приема се 157 за против въздържали се отхвърля се 156 за против въздържали се отхвърля се 105, 155 за против въздържали се Нека да го провери, проверим. Едно 5 5 Моля за електронно гласуване. Край на гласуването. Rejected. 8 е, е, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е 160 за, против, въздържали се. Нека да проверим, моля. Ако позволите, край на гласуването. Категорично се отхвърля.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 Отхвърля се то. 166 за против въздържали се, отхвърля се. 29 за против въздържали се, отхвърля се. 167 за против въздържали се. Нека да проверим. 167. Моля за електронно гласуване. Отхвърля се 168 за против. Въздържали се прием се 169 за против. Въздържали се отхвърля се 170 за против. Въздържали се прием се 171 за против. Въздържали се отхвърли се 172 за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 182 за против въздържали се. Нека да проверим отново, прощавайте, но се налага 182. Край на гласуването. Приема се. 34 е следващото из... за, против, въздържали се, отхвърля се 35, за, против, въздържали се, отхвърля се 184, за, против, въздържали се 185, за, против, въздържали се. Не виждам, нека проверим, за да сме сигурни. 185. 185, край на гласуването, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, Отхвърли се 36 за, против въздържали се, отхвърли се 188 за, против въздържали се, отхвърли се 37 за, против въздържали се, отхвърли се 38 189 за, против, въздържали се, отхвърли се. 190 за, против, въздържали се, приема се. И отиваме на 39 за, против, въздържали се, отхвърли се 193 за, против, въздържали се, отхвърли се 40 за, против, въздържали се, прием се 41 194 за против въздържали се отхвърля се 42 9-5 за против въздържали се отхвърля се 43 за против въздържали се отхвърля се 44 за против въздържали се отхвърля се 45 9-6 за против отхвърля се 46 197 за против отхвърля се 981 48 за, против, въздържали се, приема. Отхвърли се 49 за, против. Нека да проверим. 49 и 199. Край на гласуването. 15 за, против, въздържали се, отхвърли се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се, както виж, разбирам. И 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 2, 8, 2 за, против, въздържали се, нека проверим. 2, 8, 2. Край на гласуването. Приема се. 2, 203-54, 204 за против въздържали се приема, отхвърля се, 205 за против въздържали се отхвърли се, 55 за против въздържали се отхвърли се, 56 за против въздържали се отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърли се. 57 за, против, въздържали се, отхвърли се. 207 за, против. Нека да проверим 207. И край на гласуването. Приема се 208 за против въздържали се отхвърли се 58 за против въздържали се отхвърли се 59 и 210 за против въздържали се приема се 60 за против въздържали се приема се 61 211 да Ребека Хармс и колегата Тамборано 61 и 211 за против въздържали се отхвърля се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се 212 за, против, въздържали се, отхвърля се 66, 67 за, против, въздържали се, отхвърли се 64 и 5 за, против, въздържали се, отхвърли се 68 и 9 за, против, въздържали се, отхвърли се 70 за, против, Нека да проверим 70. Край на гласуването. Отхвърля се 71 първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част. Втора част отпада защото предната част не е приятел. 72 също, 73 за против въздържали се отхвърли се Едно, за против въздържали се отхвърли се 75, за против въздържали се отхвърли се 78, за 76, за против. Нека да проверим 76. Край на гласуването. Отхвърля се 74 за против. Въздържали се 74. Моля, гласувайте за 74. Край на гласуването. Отхвърля се 78 за против въздържали се, отхвърля се 79 за, против, въздържали се. Нека да проверим, моля, електронен вод по 79. Край на гласуването. Две за, против, въздържали се, отхвърли се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърли се, 82 за, против, въздържали се, отхвърли се, 3 за, против, въздържали се, отхвърли се, 83 за, о, против, 83. Нека проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се 84 за, против, въздържали се, приема се, 85 за, против, въздържали се, отхвърля се, 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, 86 за, против, въздържали се, отхвърля се, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 87 за, против, при, Прием се 8-8 за от 87 скачаме на 89 за против 8-9 за против 87 88 89 um. 89? Yeah, 89. So I asked about 89. So 89. Uh, uh, I asked you about 89. 89. 89 е следващото изменение за гласуване. Групата съгласна ли? Оттеглено, казвате бе. А, за оттегляне не, не ни беше казано. Госпожа Муди е оттеглила изменението си. Добре, 8-9 няма да се гласува, значи гласуваме 90. За. Против. Въздържали се да проверим с електронен вод. 90. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 91 и 92. За, против, въздържали се, приема се, 93 за, против, въздържали се, приема се, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се, 94 за, против, въздържали се, приема се, 95 за, искане за проверка на 94 искане от залата за проверка на вота по 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 95 за. Против, въздържали се, приема се. 96 за против, въздържали се, отхвърля се 7 и 97 за, против, въздържали се, отхвърля се 98 за, против, въздържали се, отхвърля се 99 за, против, въздържали се, приема се и преминаваме към 8 Едно и две, гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Девет, едно, две, три, за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 е, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против 106. Мисля, че трябва да гласуваме по електронен път. Край на вод на гласуването. Приема се. 107 за, против, въздържали се прием с 10 и 108 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, пр- против, въздържали се, отхвърля се, 110 за, против, въздържали се, отхвърля се, 109 за, против, въздържали се, приема се, 111 за,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 Приема се 118 за против въздържали се. Отхвърли се 119 за против въздържали се. Приема се 13 за против въздържали се. Отхвърли се 120 за против. Нека да проверим. 120. Край на гласуването. Приема се. Приема се. 121. Against. За, против, въздържали се. Приема се. 122. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Едно, 2, 3 За, против, въздържали се. Приема се този път 1, 2, 4 за, против, въздържали се. Приема се 14 в е, е, едно, две, пет отхвърля се, 16 Едно две, шест за против, въздържали се, отхвърля се, Едно две, седем за против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. 127. Край на гласуването. Отхвърля се 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се 1-2-9 за, против, въздържали се. Приема се и е, окончателно гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се честито на госпожа докладчика за приятия доклад. Не беше никак лесно. Винаги сте толкова любезен, Ержин. Мисля, че това е истинска ядрена катастрофа. Това ми устроихте, но ще проверя. Well. I am the organizer, you understand? I am the... Аз съм организатора, нали знаете? Какво да направя? Аз мнозинството реши много пре, разумно, защото но за мен това си е жива катастрофа, но ще следим от тук на сетне развитието в ядрения отрасъл. Uh, Както често, ние имаме различни становища, но в крайна сметка демографиката, демографията и демокрацията печелят. Така че да защитаваме демокрацията. Е, е, мистер Здислав Краснобемски Um, И така, следващото становище е становището на господин Краснодепски за разгръщане на инфраструктурата за альтернативни горива. Компромис 1. Прието. Компромис 2 за, против, въздържали се прието. Компромис 16 за, против, въздържали се прието. Компромис 3 за против прието. 24 за против въздържали се. Проверка на 24. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 4 За, против, въздържали се. Прието. Компромис 5. За. Против. Прието. Шести компромис. За. Против. Прието. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 9 за, против, въздържали се прието. 10 компромис за, против, въздържали се прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, прието. И крайното гласуване, моля гласувайте поименно. And I close the vote. As overwhelming majority, congratulations to our rapporteur, all the shadows. Thank... Благодаря. Е, чудесен кратък доклад. Той е прият. Браво! Докладът на Йенс Гайер е следващия доклад. Изменение към бюджетните редове, към общия бюджет 2019 година, всички раздели. Много важен доклад. И така, нека се постараем да свършим на, на време. 1, 4, 6 за, против, 211 за, против, въздържали се, отхвърлено. 212 за, против. Нека проверим. Проверка на 212. Край на гласуването. Отхвърлено. Много ясно беше. Пето за, против, въздържали се, прието. 213 за, против, въздържали се отхвърлено. И 214. Двете гласувахме заедно. И така, 8 е следващото. За, против, въздържали се, прието. 215. За, против, въздържали се, прието. 216. За, против, въздържали се, отхвърлено. 19. За, против, въздържали се, прието. 217 за, против, въздържали се, отхвърлено. 220 за, против, въздържали се, прието. 23 за, против, въздържали се, прието. 218 за, против, въздържали се, отхвърлено. 24 за, против, въздържали се, прието. 219 и 220 за, против, въздържали се, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, прието. 221 за, против, въздържали се, отхвърлено. 41 за, против, въздържали се, прието. 221 за, против, прието. 223 за, против, въздържали се, отхвърлено. 208 за, против, въздържали се, прието. Гласуване он блок. 8 изменения от 76 до 83. За, против, въздържали се, прието. 224 за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, прието. 225 за, против, въздържали се, отхвърлено. 87 за, против, въздържали се, прието. 226 за, против, въздържали се, отхвърлено. 103 за, против, въздържали се, прието. Сега има три изменения, които гласуваме блок за, против, прието, 227 за, против, въздържали се, отхвърлено, 168 за, против, въздържали се, прието. Следващите три, също блок за, против, въздържали се, прието. 228 за, против, въздържали се, отхвърлено, 189 за, против, въздържали се, прието. 229 за, против, въздържали се, прието е. Така мисля, ма нека проверим. Проверка на 229. I close, I close the vote. Oh, rejected. Was worth checking. 183 in favor. Прието е. 183 прието. А, извинявайте, отхвърлено. 230 за, против, въздържали се, прието. 231 за, против, въздържали се, отхвърлено. 193 за, против, въздържали се, прието. 232 за, против, въздържали се, отхвърлено. 196 за, против, въздържали се, прието. 233 за, против, въздържали се, отхвърлено. 197 за, против, въздържали се, прието. 233 за, извинявайте, 197 за, против, прието. Сега <clears throat> блоково гласуване. Едно is altogether uh, more or less 10 amendments uh, in favor. За, против, въздържали се, прието. Втори блок. Тук са повече изменения. 10 страници. Изменения за, против, въздържали се, прието. And now we go. In favor. 234 за, против, въздържали се, отхвърлено. 235 за, против, въздържали се, отхвърлено. 236 за, против, прието. 237 за, против, въздържали се, прието. 238 за, против, прието. 239 за, против, въздържали се, прието. 240 с устните изменения. Господин Елер, неговите изменения за, против, въздържали се, прието. 241 за, против, въздържали се, прието. 242 за, против, въздържали се, прието. 243 за, против, въздържали се, отхвърлено. 244 за, против, въздържали се, отхвърлено. 245 за, против, въздържали се. Нека проверим. Вие не гласувате, колеги, господин Сориньо и господин Санонато. Вие гласувахте допреди малко, но сега май приключихте. Вие отляво изобщо, господин Корумбашев, вие също. 245. 245. Проверка, моля. Проверка. Okay, electronic check. I open the vote, sorry. Yeah, yeah. And I close the vote. Rejected. Rejected. Отхвърлено е. 246 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 247 за, против, въздържали се, отхвърлено. 248 за, против, въздържали се, прието. 249 за, против, въздържали се, прието. 2 150 за, против, отхвърлено. 251 за, против, отхвърлено. 252 за, против, отхвърлено. 253 за, против, въздържали се, отхвърлено. 254 за, против, отхвърлено. 255 за, против, отхвърлено. 256 за, против, отхвърлено е. 257 за, против, въздържали се, отхвърлено. 258 за, против, отхвърлено. 259 за, против, въздържали се, отхвърлено. 260 за, против, въздържали се, отхвърлено. 261 за, против, отхвърлено. 262 за, против, въздържали се, отхвърлено. 263 за, против, отхвърлено. 264 за, против, прието. 265, 264 е прието. 265 за, против, прието. 267 заедно с... А само 267. За. Против. Въздържали се. Прието е. 268 in favor. Against abstention accepted. 270 in favor. 270 за. Против. Въздържали се. Прието. 271 за, против, въздържали се. Прието. 272 за, против, въздържали се. Прието. 273 за, против, въздържали се. Прието. 275 за, против, въздържали се. Прието е. Чудесно. Тъй като това беше много важно гласуване бюджета за следващата година. А сега нашия докладчик, госпожа София Сакурафа. Регламент за общо приложими разпоредби за Фонда за регионално развитие и структурните реформи. Изменение едно. Гласуване по електронно. Отхвърляне на предложението на комисията. Много е важно това гласуване. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Uh, so, it is a rejection of commission proposal. It is a final vote. We will not vote anything else in this report. So let us go to last two. И така последните две точки. Ehm, our rapporteur, eh, Лив Вьеринг. е следващия докладчик. Оценка на здравните технологии, изменение на директивата 54 за, против, въздържали се. А проверка, проверка на 54-то. Maybe not. 54. I close the vote. Yeah, it was accepted. Okay. 55 in favor. 55 за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 61 за, против, въздържали се, прието прието. 62 за, против, прието. 63 за, против, прието. 64 за, против, въздържали се, прието. 65 за, против. Нека проверим. 65, моля, проверка. Rejected. Compromise... Отхвърлено. Компромис 11 за, против. Прието 68 за, против, въздържали се, прието 69 за, против, въздържали се, прието 70 за, против, прието 71 за, против, прието 72 за, против, прието 12 компромис за, против. Нека проверим проверка на компромис 12. Close the vote. Прието е. 79 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. 83 за. Компромис 14, проверка. Добре. Чек. We will see good idea to check it. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. 83 за. Против. Въздържали се. Прието. 84 за. Против. Проверка. Проверка на 83. Извинявайте, на 84. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 15. За. Против. Прието. 86 за. Против. А, отхвърлено е. 16 компромис за. Против. Прието. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 90 са против. Въздържали се отхвърлено. 92 за. Извинявайте, 91 са. Против. Въздържали се отхвърлено. 92 за. Против. Отхвърлено. 93. За. Против въздържали се отхвърлено. 18 за, против, прието. 97 за, против, въздържали се, прието. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено. 102 за, против. Проверка, моля. Проверка на 102. We check it, and I close the vote. Rejected. Oh отхвърлено 103. За, против. Прието. 104 за. Против, въздържали се. Прието. 12 за. Против, въздържали се. Отхвърлено. 105 за. Против, въздържали се. Прието. 106 за против, въздържали се, отхвърлено. 108 за, против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. 110 за, против. Отхвърлено е. 111 за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка на 111. And I close the vote. Rejected. Отхвърлено. 112. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 20 компромиса. Против. Въздържали се. Прието. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 115 за против. Проверка на 115. And I close the vote. Rejected. 116 in favor. Отхвърлено 116 за, против. Прието. 117 за, против. Прието. 15 за, против. Въздържали се прието. Компромис 22 за, против. Прието. 17 за, против против, въздържали се отхвърлено, 120 за, против, въздържали се, прието, 121 за, против, въздържали се, отхвърлено, 122 за, против, проверка. 1, 2, 2. We should check 1, 2, 2 and I close the vote. Rejected. 1, 2, 3 in favor. 123 за. Против. Отхвърлено. 124 за. Против. Проверка. Проверка. I close the vote. Accepted. Accepted. One Прието е. 125 за. Против. Въздържали се. Прието. 23 за. Против. Въздържали се. Прието. 24а. Електронно гласуване на под 24а. Отхвърлено. 120, извинявайте, компромис 24. За, против. Проверка и на този компромис. Край на гласуването. Прието е. 131 за против проверка моля на 131 изменение 132. Извинявайте, трябва да спрем. Няма да може да приключим, трябва да спрем заради уважаване на правата на преводачите. Това е демокрация. Ако продължим след 12.30, ще даде много лош пример на обществото. Аз няма да остана. Разбирам, че, че 12.29, извинявайте, госпожо, ние може след една-две минути да спрем, но вие ни, вие ни взехте два, една минута.